Уважаеми колеги, продължаваме работа, казва председателката. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол, което ще се проведе днес и утре. Разполагате с проекта на дневен ред. Доколкото знам, няма искания за промени. Онези, които в момента разговарят в залата, не би трябвало да говорят по-високо от мен. Разполагате с проекта на дневен ред. Няма внесени искания за промени по него. Точка 2. Езиковият режим. Срещата ни, както винаги, ще се излъчва на живо по интернет. Преминаваме към точка трета. Проучване за финансираната от Съюза широко инфраструктура – и процедурите за възлагане на поръчки във връзка с тази инфраструктура. Докладчик е колегата Вали. Проучването ще ни бъде представено от господин Акерман от Блома Ерсанс. Кой от двама ви ще започне? Заповядайте. Добре дошли. С интерес ще ви изслушаме. Госпожи и господа, добър ден! Благодаря ви за възможността да ви представя проучването днес след обед. Не бих искал да започна с ограниченията, пред които бе изправено това проучване. Просто ще дам някои общи насоки и общи препоръки. Ще ви представим контекста на проучването, основните му констатации. Ще излезем и с някои препоръки към вашата комисия. По отношение на контекста, идеята на проучването бе да се развие по-добро разбиране на опита във връзка с подготовката и възлагането на обществени поръчки по мащабни инфраструктурни проекти, финансирани от Европейския съюз по четири инструмента. Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ и СЕФ, механизма за свързване на Европа. Важно е да изтъкнем, че днес в Европейския съюз 14% от БВП се насочва по линия на тръжните процедури. 50% от европейските структурни и инвестиционни фондове се изразходват по тръжните процедури. Още нещо важно. 13 държави членки, съгласно набора от показатели за тръжните процедури в, на вътрешния пазар за 2017, не постигат задоволителни резултати. Те са с ам, средни или незадоволителни оценки. Тези данни са на страница 25 от проучването ще видите тази класация на една от графиките. Европейската сметна палата през 2017 направи оценка на това доколко при тръжните процедури адекватно е защитен бюджетът на Европейския съюз. През 2016 година, за разлика от 2017, палатата очертава много области, в които трябва да има подобрение. Те са описани подробно в проучването. Тук на екрана ги виждате в синтез. Трябва да се подобри работата във връзка с данните, с подготовката на проектите, най-вече по отношение на предварителните оценки. Има също така и забавения във връзка с административни процедури както и ограничен капацитет в екипите, които подготвят тръжните процедури. Това са общите недостатъци, установени от Европейската сметна палата през 2016. Исках да ви обърна внимание на тях. Говорих за графиката на страница 25 от проучването. Виждате я на този екран. Виждате по тази графика, че доста държави членки, 13 на брой, не достигат минималния прак. Показателите им са под него. Финансирането за мащабна инфраструктура по настоящата многогодишна финансова рамка възлиза на 120 милиарда. Тук виждате разпределението му по инструменти. Казах ви, че проучваме четири инструмента за финансиране. Виждате как е разпределено финансирането по всеки един от тях. Интересно е освен това да видим какви суми са разпределени за държавите членки за изграждане на инфраструктури в сектора на транспорта и енергетиката. Виждате колко са важни тези инвестиции за много държави, най-вече за онези, които се присъединиха през 2004 и 2007, както и за Харватия, която се присъедини най-скоро. В проучването се разглеждат и практиките на отделните държави членки. би трябвало да направим в случая проучване в размер от по 100 страници за всяка държава членка. Това не би било възможно и това бе едно от ограниченията, пред които бяхме изправени, но направихме подробен анализ на 4 държави. Чешката република, Испания, Гърция и Румъния. По-подробните заключения за тях се съдържат в проучването, с което разполагате. Проучихме и четири отделни проекта в тези държави. Проучихме ги по-подробно. Един от тях е трансграничен. На този проект бе отдадено голямо, много приоритетно значение на политическо ниво. Става дума за тунела Лион-Торино. Проучихме също така и една магистрала в Холандия, един първокласен път в Кипър, и програма за модернизиране и обновяване на линия 5 на метрото в Мадрид. Това бяха програмите, които проучихме на етап подготовка и на етап тръжна процедура. В тези процеси е важно да се установи кой кой, т.е. кой за какво отговаря. Държавите членки извършват по-голямата част от работата, най-просто казано, а европейските институции гарантират спазване на изискванията в рамките на процеса. Основните ограничения възникват във връзка с капацитета на държавите членки. Държавите членки нямат достатъчно човешки ресурси, за да работят по тези сложни теми. За целта са необходими голям капацитет, както и много активни мерки за обучение, които да се разгръщат в времето. Едно от основните ограничения е свързано с това. Мнението ни като на експерти, що се отнася до предварителните оценки, оценките на въздействието, анализите, разходи, ползи и социално-економическия анализ, е, че практиките, които прилага Европейският съюз, са правилни и задоволителни. Разбира се, тук таме винаги може да се установи недобра практика. Но, що се отнася до тези конкретни дейности, практиките са правилните. Разбира се, има какво да се направи. И тук бихме отбелязали няколко елемента. Първо, трябва да се вземат предвид екологичните въпроси. Второ, важно е да се обмислят интервенции в по-широк контекст, т.е. не само за конкретната пътна отсечка, а във връзка с развитието на цял един регион. Има много дейности, по които има интервенции по европейските фондове тук. Също така може да се подобри и прозрачността на процеса на подготовка, според нас. Установихме също, че не винаги участват всички заинтересовани страни допитванията до гражданското общество и до гражданите не винаги се провеждат по възможно най-добрия начин. Това са много общи коментари, но тъй като е ограничено времето ни за изказване, исках да се съсредоточа върху тези основни теми. Тук на екрана, както и в проучването, има някои графики, които ви представят типичното разпределение на ролите между държавите членки, и институциите за финансиране на Европейския съюз и заинтересованите страни. Тук на екрана е показано това разпределение за ЕФСИ. Какви са констатациите ни във връзка с процедурите за възлагане на поръчки? Поне към момента нямаме достатъчно информация за съобщенията на Европейската комисия по темите тук от този екран, като доброволната предварителна оценка, професионализирането на тръжните процедури и насоките за тях. Вече е имало усилия по всички тези области, но не знаем какви са резултатите от тях. Така че би било добре да се анализира колкото се може по-скоро въздействието на тези съобщения на комисията върху пазара. Както вече казах, като цяло според нас мониторингът извършен от Европейската инвестиционна банка и от Европейската комисия е удовлетворяващ, но има възможности за подобрение в редица области. Според нас не се използва достатъчно капацитетът предлаган от европейските институции. Има натрупани познания, както и добри практики, които са на разположение на държавите членки, но много малко държави членки ползват тези материали, разработени от органите институциите на Съюза. По-нататък ще се спрем по-подробно върху събирането на данни. Тук има много какво да се направи. Защо според нас е важно това. Важно е, защото ще даде възможност за последваща оценка на спазването по проектите спрямо първоначално заложените цели. Един от въпросите, които разгледахме, бе във връзка с тръжните процедури с един оферент – Тоест, когато се възлагат обществени поръчки при участието само на един оферент. Използвахме данни от отворения портал за данни за периода 2009-2017 година. Тези данни не са особено надежни. Ще се спра върху това по-нататък. Много голям беше броят на уведомленията за възложени поръчки, с които започнахме първоначално. В крайна сметка останаха 246 000 поръчки на стойност между 1 милион и 1 милиард евро. Установихме, че ако вземем предвид всички публикувани в електронен вариант поръчки с или без европейско финансиране, 12% от финансирането е било предоставено по тръжни процедури с само един оферент. Когато е ставало дума за проекти финансирани от Съюза, стойността е по-малка. Тук стойността за целия Европейски съюз е 9%. 9% от поръчките са възложени по тръжни процедури с един оферент. Тук по светлите линии представят всички проекти с и без финансиране от Европейския съюз. Сините линии се отнасят само до тръжните процедури по поръчки с финансиране от Европейския съюз. Виждаме, че поръчките възложени само на един оферент варират за периода между 2009 и 2017. Броят им варира по години. Всяка година, когато има европейско финансиране, намалява броят на поръчките с един оферент. Ако в Европейския съюз като цяло разгледахме и три отделни случая в Полша, Унгария и Дания. На тази таблица виждаме, че като цяло в Европейския съюз 12% от поръчките са възложени по тръжни процедури с един оферент – Става дума за всички видове проекти с и без европейско финансиране. За тези с европейско финансиране стоиността е 9%. В Унгария общият процент на финансирането, предоставено на един оферент, е малко по-високо, когато става дума за договори с и без европейско финансиране. Сравнително ниска е тази стойност при договорите с европейско финансиране. Има някои други държави членки, където финансирането на един оферент, когато става дума за Европейския съюз, е малко по-високо. Става дума за Полша и Унгария, а в Дания пък е много малък процентът на европейско финансиране по поръчки, възложени на един оферент. Упоменах някои затруднения с данните, които свалихме от отворения портал за данни. Около 42% от а, общо 4,6 милиона данни, които свалихме, не ни даваха важна информация като например дали е имало европейско финансиране или не, трябваше да изключим тези вписвания, защото не можехме да направим добър анализ. Имаше около хиляда вписвания, по които стоеността на договорите бе над 1 милиард евро. Последните два реда ви показват най-високата стойност, с която се сблъскахме. Не бих могъл дори да изговоря тази цифра. Толкова е огромна. Ставаше дума за Българското Министерство на транспорта. Вписване от Българското Министерство на транспорта. Интересното във връзка с това бе, че Държавата, която бе вписана в този ред, бе Обединеното кралство. Не знам дали не бе станала някаква грешка при обработването на данните. Това ви дава представа за проблемите, с които се сблъскахме при анализа на данните. Дори след като изключихме една голяма част от информацията, която явно бе погрешна. Дори за останалите данни не можем да разчитаме на точността им. Не можем да гарантираме и точността дори на данните, които представяме тук. И вероятно цялата тази система е била разработена за по-различна цел, а не непременно за последващ анализ на това какъв е бил размерът на финансирането по поръчките. Това е един от пропуските в данните. Въпреки, че има подобрения, преди няколко години направихме анализ, по който наличните данни можеха да се свалят от една система, наречена OpenTED, като че ли една група хакери в продължение на няколко дни бяха свалили данни от базите данни на комисията и се бяха опитали да ги обработят. Настоящата система е много по-добра, но продължава да е доста ненадежна за подобни анализи. Други констатации, които направихме по страни, са честите промени в регулаторната рамка, ограничена координация между органите, които се занимават с обществените поръчки, ограничения в капацитета, прекалено наблягане на цените вместо на качеството, също изкуствено разделяне на бюджета по проектите, което се случва в по-малко от 10% от случаите, но все пак присъства. Има също и корупция, някои нередности. На страница 2031, 31 може да намерите констатираните нередности от Европейската комисия, свързани с политиката и доклада на ОЛАФ по нередности, които засягат СФ през последната година. Както вече споменах, има ограничена роля, ограничен мониторинг, който може да се осъществява от Европейската комисия или от Европейската инвестиционна банка. Освен това, има недостатъчен капацитет и една по-силна роля ще изисква много по-големи ресурси накратко казано, тъй като времето ни притиска. Сега ще се концентрираме върху препоръките, които отправяме към вас като комисия. Те проистичат от нашето проучване. Първо считаме, че е необходимо да се събира данни, за да се разбере по-добре какъв е капацитета на държавите членки в областта на обществените поръчки, особено когато става дума за широкомащабни проекти. Това е първият извод. Вторият извод е, е, че според нас е необходимо да се разбере какъв е ефекта от добрите инициативи, които бяха стартирани неотдавна от Европейската комисия. Аз няма да се спирам на тях отново. Вие можете да ги видите на екрана. Освен това, считаме, че е необходимо да се анализира защо ресурсите, които се осигуряват от Европейския съюз за държавите членки, не се освояват, тъй като има много знания, които са на лице и те остават без да бъдат консултирани в много случаи. Моя колега също подчертава, че е необходимо да се справим и с пропуските в ТЕД данните. Това е единствената база данни, чрез която може да се правят е, анализи. И на последно място, но не е по значение, считаме, че е необходимо е, при всеки, всяка процедура за обществени е, поръчки да има широко ангажиране на заинтересованите страни. Председателката, благодаря ви. Поне аз сега съм много объркана, защото данните, които ни представихте вие, нямат нищо общо с данните от проучванията на ГД регионално развитие. Там, например, данните за поръчките с един оферент за Полша и Харватия го показват, че 45% от финансирането в Харватия, например, е, на Европейския съюз е предоставено на един оферент. За Унгария стоеността е 36%. Виждате, че има огромен проблем с данните. Въпросът е в какво се състои този проблем. Думата има докладчикът господин Вали. Е, е, Благодаря. Както каза председателката и както виждаме в проучването, въпроса с данните е от съществено значение. Да, действително, когато става въпрос за големи инфраструктури, за големи обществени поръчки, е много трудно да се съберат е, надежни данни. Искам да благодаря на авторите на това проучване, защото наистина е. е проучването е с много добро качество. И това улеснява работата ни. Е, по въпроса за широкомащабните проекти. Те са а, разгледали самите процедури чрез търгове на обществени поръчки. 14% от брутния вътрешен продукт за Европейския съюз. 120 милиарда евро в европейско равнище. Виждате, че става въпрос за огромни суми и е ясно, че трябва тези суми да се използват правилно. Сметната палата е открила някои пропуски през последните години в представането на данните, така както и току-що чухме и от председателката. И оценяването на проектите в частност предварителните оценки, за да се разбере точно каква е добавената стойност на тези проекти. Тези предварителни оценки много често не са е, привлекли достатъчно внимание и трябва да се разбере дали наистина тези предварителни оценки са достатъчно независими от всяка политическа воля за евентуално преструктуриране и изкушения от такова. Много е важно достатъчно рано да се оценят всички аспекти, то много внимателно, за да не се повтарят всички стари грешки в областта на широкомащабната инфраструктура. Още една бележка във връзка с участието на регионите. Много е важно, защото ако искаме да променим дадена територия чрез широкомащабен проект, например проекта Кастор финансиран в Испания от Европейската инвестиционна банка и големи ЖП проекти, магистрални проекти, които пресичат цели територии. За всички такива проекти е изключително важно самата територия да участва. Ясно е, че ако вие ще строите някакъв голям проект за съхранение на газ, например, до вашия дом, е много важно вие самия да можете да участвате, защото такива големи проекти могат да се окажат опасни или дори излишни за местното население. И затова е много важно да има дебат между всички заинтересовани и засегнати страни. Що се отнася до търговете с един оферент? Знаем, че е, дори днес данните да са малко по-добри, винаги си остава трудно да се сравняват данните. Понякога има сериозни разлики между подадени ни от едни данни към а, в сравнението с други. И трябва да разберем точно защо се появяват тези разлики. Тази система ТЕЦ наистина позволява на гражданите да имат по-добър достъп – до информацията, но трябва явно да се подобри, за да може тези 120 милиарда, които наистина се предлагат на гражданите за тези големи европейски администрации, за големи проекти, е много важно наистина да има пълна прозрачност за европейския данакоплатец. Европейските държави имат е, нужда да инвестират в тези големи инфраструктурни проекти и когато има липси, действително Европейския съюз може да предостави достатъчно помощ, сътрудничество, практически мерки, за да подпомогне държавите членки. Всичко това, разбира се, в, в обстановка на пълна прозрачност, абсолютно необходима за тези тръжни процедури и така може да се подобри сътрудничеството между държавите членки, Комисията и Европейската инвестиционна банка. Искам да благодаря още веднъж на авторите на проучването. Госпожа Гресли, нашата председателка, вече отправи известни критики. Аз ще чуя всички тези критики и бих чул всички колеги, които имат някакви бележки по въпроса, защото мисля, че това проучване е много ценна основа която ще ни помогне да продължим правилно работата си в бюджетния контрол. Благодаря. Абсолютно сте прав. Има ли желаящи да се изкажат сред колегите? Ако не, ще дам още веднъж думата на двамата автори на проучването. Концентрирали сте се върху по-масштабните проекти на стойност над 50 милиона евро. Може би там положението е по-различно в сравнение с по-малките проекти. Не всяка фирма може да се справи с сума в размер от 50 милиона евро. За това. и може би са винаги едни и същи фирмите, които могат да реализират такива проекти. Още веднъж има думата авторите, след това ще дам думата на комисията. Um, yes, that, um, Въпроса за разликата в данните. Мисля, че едно от нещата, което е споменато в доклада, е, че ние базираме своя анализ на данни, които сме свалили от ТЕД. Възможно е, надявам се, националните системи за обществени поръчки да имат по-точни данни и оттам да идват тези разлики. Например, анализа на Генерална дирекция Реджио не знае на какво се базира, но вероятно идва от националните системи за обществени поръчки. За това не е изненадващо според мен, че има разлики, защото TED е, е по-скоро платформа, на която се обявява намерения, не е предвидена за детайлни анализи на подобен тип информация, докато националните системи за обществени поръчки се надявам, че са създадени по такъв начин, че да отразяват договорите, които се възлагат по линия на обществените поръчки. Важно е също да подчертаем, че близо 42% от данните има недостатъчни данни, така че това беше ограничаващ фактор. Освен това, може да видите <clears throat> данните на 52-а страница. Искам да привлека вниманието и върху тях. Там виждате анализа и също се посочва кои са някои от конкретните елементи, които липсват от ТЕД. Още нещо, ако ми позволите. Нещо, което не споменах по-рано – В ТЕТ се записват три вида договори – доставки, услуги и извършени дейности. Доставките са доста по-често срещани като договори с един единствен оферент. Така че това е специфика на някои групи договори. Благодаря ви. От името на комисията, господин Денис от Генерална дирекция регионално развитие. Имате думата. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на консултантите за много добрия доклад. През последните няколко минути чух доста разочарования, свързани с липсата на данни в оценката на различни проекти. Ние също споделяме това разочарование, тъй като липсва данни и трябва да ги търсим в други системи, така че това е една непрекъсната битка да се подобрява информацията за бенефициарите и обществените органи в държавите членки, за да може да имаме един по-точен анализ. Ще се спра след малко на препоръките, но искам първо да отбележа какво прави комисията заедно с Европейската инвестиционна банка по отношение на подготовката на проекти. Имаме инициативата Яспер, Имаме 140 души, които са базирани в ЕИБ, които дават консултации по подготовката на проекти и ги оценяват дали съответстват на различните регулаторни изисквания в регионалната политика и в други фондове. Дали това, което се прави по подготовката на проектите е съвършено? Разбира се, че не. Има още много какво да се направи. Беше споменато преди малко в един от слайдовете, че имаме един много широк план за действие за обществени поръчки, в който участват няколко генерални дирекции на Европейската комисия. Ние предоставихме много информация – на държавите членки. Малко съм разочарован, че консултантите считат, че държавите членки не ги използват. Може би трябва да помислим по какъв начин да насърчим държавите членки да се възползват по-голяма степен от това, което сме направили и което правим сега. По отношение на препоръките, според мен, първата препоръка е нещо, което е част от плана за действие в областта на обществените поръчки. Ние събираме данни, извършваме проучвания в ежедневната ни работа по големи инфраструктурни проекти. Ние събираме информация, разглеждаме конкретни проекти, за да видим колко добре са подготвени. Що се отнася до събирането на данни за изпълнението на инициативи на Европейската комисия, не мисля, че сега е подходящ момент да се прави това. Може би трябва да се натрупа още опит но бихме могли да приемем тази препоръка. Това, което е малко по-трудно, се отнася справяне с липсата на последователност или съответствие в данните ТЕД. Те се попълват от изпълнителите Никоя европейска институция може да направи оценка за качеството на информацията, която се съдържа в ТЕД. Защото, както казват IT специалистите, ако въведете нещо, което не струва, ще получите нещо, което не струва. Така че договарящите се органи в държавите членки трябва да свършат по-добре своята работа. Вие говорихте за различните роли на заинтересованите страни. Казвате, че трябва да се укрепи участието на заинтересованите страни. Комисията насърчава това, но на национално и регионално равнище трябва да бъдат предприяти действия, за да се гарантира, че това ще стане. Укрепване на регулаторната рамка всички финансирани от Европейския съюз проекти трябва да отговарят на директивите, свързани с възлагане на обществени поръчки. Това изисква много работа. Имам колеги в Генерална дирекция регионално развитие, които следят дали се спазват или не директивите. Не съм убеден колко повече бихме могли да задълбочим това отношение е работата по регулаторната рамка. Но мисля, че това е едно проучване, което провокира размисъл, което е много интересно. Данните, които обаче се съдържат, са смехотворни. Въпреки проблемите с данните, намирам това проучване за полезно. Благодаря ви много, госпожо председател. Аз лично нищо не разбрах. Най-вече не разбрах защо проучването на ГД регионално развитие по същата тема толкова много се разминава в частта с цифрите от проучването, което ни бе представено днес. Не взехте отношение по този въпрос. Не разбрах, освен това, защо и не се е подобрило положението с данните. Не разбрах и на какво се дължи това. Не са достатъчни правилата ли или сме просто прекалено глупави, за да регистрираме данните? В какво се състои проблемът. Можете да започнете още веднъж, защото аз лично не разбрах нищо. Не разбрах за какво става дума, ни най-малко не съм доволна от това разискване днес. Става дума в случая за огромни суми. И като се има предвид това, много се безпокоя във връзка с прозрачността на процедурите. Катастрофално е положението с данните. Още веднъж ви давам думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да поясня. Не зная дали ще успея или не. Това, което можем да направим, според мен, е, че ние съвсем наскоро получихме първо този доклад. Ние ще го разгледаме заедно с данните, които съдържа. Ще ги сравним с данните, с които ние разполагаме в Генерална дирекция регионално развитие и ще направим анализ защо има тези разлики в данните. Днес ние нямаме отговор на този въпрос, но ние ще направим анализ за разликите, за резултатите и ще видим дали можем да обвържем това с данните. Забелязах, че има един има адрес, който беше даден в слайдовете, така че ние, ако имаме въпроса, ще се обърнем към тях, за да преценим защо има такива разминавания в данните. Nee, nee, nee, nee. Also ich habe die Studie der, der Generaldirektion Regionales. Разполагам с проучването на ГД регионално развитие. Лично се запознах с нея, анализирах я. Там са категоризирани различните видове тръжни процедури и много различни са констатациите на това проучване за държави членки като Полша и Унгария, които са важни за нас, тъй като са големи държави. Искам да разбера на какво се дължи това разминаване в цифровите данни. Не се занимавам с тези неща просто така, за лично удоволствие. Искам да ми дадете точен отговор. Добре е, че всички ние четем материалите, които получаваме. Обсъждаме ги вече от месеци и от месеци се опитваме да разберем защо в много държави членки при половината от тръжните процедури, по които има финансиране от Съюза, няма втори оферент. Има само един оферент. Мога да ви кажа на какво се дължи на това. На корупция. И няма нужда сега те първа да анализираме и евентуално да стигнем до някакви изводи. Ужасно съм разочарована. Още веднъж ще ви дам думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Както вече казах, ние току-що получихме това проучване. Не сме имали възможност да направим съпоставка с нашето проучване, което е от подзамданата и това ще бъде направено. Затова днес аз не мога да обясня защо резултатите са толкова различни, защо процента на договорите с един единствен оферент са толкова различни. Това не е нещо, по което мога да ви отговоря в момента. Съжалявам искрено за това но става въпрос да се свършим добре работата. Напълно съм съгласен с вас, че трябва да имаме прозрачност и трябва да се опитаме да получим последователни, съгласувани данни и съгласувани резултати и да имаме едно последователно разбиране за това какво точно се случва по места. Но към момента аз не мога да обясня разликите. Ние трябва да проучим това проучване, да го сравним с нашето. Кога ще приключи този процес? Кога бихте бил готов отново да се явите пред нас? Will... Мисля, че ще са необходими няколко седмици, може би 2-3 месеца, така че някъде през първото 3 месече на следващата година можем да се върнем отново към този въпрос. С удоволствие бихме се видели още веднъж с вас през март. Ще включим тази точка в дневния си ред. Но имам въпрос към вас. Допускам, че работите в тази област. Според вашия опит Действащата нормативна уредба достатъчна ли е, за да се получава информация за подобни неща? Има ли задължение за докладване? В достатъчна степен ли е разписано това задължение? Ще действа ли и за следващата многогодишна финансова рамка или просто не се интересуваме от този въпрос? I think we have, uh... Мисля, че има няколко съревноваващи се сили тук. От една страна са онези, които искат пълна прозрачност, което изисква много информация. Много информация означава доста сложност, доста голяма тежест върху заинтересованите страни, върху държавите членки. Изисква също ресурси в комисията, за да може да се анализира данните. Ако правилата са опростени, тогава на теория поне е по-лесно да бъдат спазвани. Мисля, че голяма част от докладването е доброволно няма строго правно основание за подобно докладване. Затова чрез убеждения и чрез различни техники, като среща на експерти и проучване, можем да получим необходимата ни информация. Аз не считам, че до необходимо да се изисква допълнително докладване от държавите членки или от регионалните власти на този етап. Това означава, че можем да узнаем много повече, ако искаме да го узнаем, но оставам с впечатлението, че не искаме. Оставам с много лошото впечатление, че много фондове допускат корупция, вървят в посока корупция, а не към повече прозрачност. Отваряме вратички за корупция, за злоупотреба с тези фондове. Вземам отношение по това, което каза господин Вали по онези неща, в които се опреква Европейския съюз, трябва да вземем отношение, като се борим за повече прозрачност. С много лошо впечатление оставам от всичко това в случая. Ще се видим още веднъж през месец март. Дискусиите в никакъв случай не са приключили. Давам думата на двамата автори на проучването за допълнения. Благодаря. Според мен важното тук е какви данни са използвани от Генерална дирекция регионално развитие и каква е методологията, която са приложили. Например, ние не можахме да използваме данните от ТЕД, за да извлечем определени фондове, тъй като там се казва дали има участие на финансиране от Европейския съюз или не. Затова трябва да сравним методологиите, и източниците на информация, за да видим дали разглеждаме същата група договори, тъй като на този етап ние не знаем дали това е така. Дали имаме един и същи набор информация, който анализираме. Мисля, че това е важно, тъй като може да има разлики в методологията, може да има също разлики в това как са използвани данните. Председателката разбирам, но става дума за една и съща тема, именно въпроса за това колко дружества са участвали в тръжни процедури, по които е имало финансиране от Европейския съюз. За нас това е важна информация. На базата на проучването на ГД регионално развитие проучи, поръчахме вашето проучване, констатациите по което обаче са различни. Все по-безпомощни сме. Наистина и вашите констатации в случая са ни абсолютно безполезни. Някой в случая греша. Не мисля, че по една и съща тема може да се стигне до толкова различни констатации. Това противоречи на досегашния ми опит. Ако искате да добавите нещо, ще ви дам с удоволствие думата. Ако не, ще я дам на докладчик. Всъщност, е, аз съм удовлетворен, защото очевидно това проучване все пак предизвиква доста интерес. Предизвиква допълнителни е, въпроси към комисията, която ще ни предостави някакви отговори и това ще ни позволи наистина да видим по-ясно нещата. Става въпрос за фараонски проекти, понякога които траят дълги години – и които всъщност влачат след себе си много сериозни последици за многобройни предприятия, включително и по-малки, които участват в тях. Възможно е да има, разбира се, корупционни явления. Надявам се, че от сега до месец март ще може да комисията да извърши проверките, заедно, впрочем, с авторите на прочвените, и ще дойде пред нас и ще ни обясни защо в някои случаи има такива сериозни, съществени разлики в данните. Тази дискусия, убеден съм, трябва да продължи, за да избегнем настоящите грешки да продължават да се повтарят безкрайно. Искам да благодаря на председателката, която навлезе в подробности и която съвсем отблизо разгледа данните. Искам да благодаря на всички колеги, които през последните години обръщат сериозно внимание на тези въпроси и се надявам, че през месец март ще можем да задълбочим още повече тази дискусия. Благодаря. Абсолютно сте прав. Ще отложим разискванията до месец март. Да се надяваме, че тогава ще получим конкретна информация по тази важна за нас тема. Ще продължим тази битка, тъй като темата е много важна за нас. Трябва да знаем доколко функционира вътрешният пазар при тръжните процедури, по които финансира Европейският съюз. Ако не си отговорим на този въпрос, то няма смисъл да работим и по други въпроси. Приключихме по тази точка. Не знам дали генералният секретар на парламента вече не е пред залата. Ако не е, ще трябва да прекъснем заседанието, докато не се присъедини към нас. Председателката, продължаваме по дневния ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент. Добре дошъл на заместник председателя господин Сасоли, отговарящ за бюджета на генералния секретар господин Веле, на вътрешния ни аудитор господин Галвин. Добре дошъл и на господин Русо, члена на Европейската сметна палата, но той всъщност е болен и не може да присъства. Неговата колежка, ръководителката на кабинета му госпожа Чиприяни, ще вземе думата. Бих искала да приветствам една група посетители от Нигер и Кот Дивуар. Това са е, парламентаристи от двете африкански страни. Добре дошли на всички! За нас е чест да ви приветстваме с добре дошли. Надявам се, че ще получите представа за процедурата по освобождаване от отговорност и отчетността. Думата има госпожа Чиприяни. You, uh... Благодаря, госпожо председател. Казвам се Киара Чиприяни. Yeah. Ah, not, no. okay. of of... Ръководител съм на кабинета на господин Русо. Първо, извинявам се от негово име. Той днес не може да участва в заседанието ви поради здравословни проблеми. Ще ви представя глава 10 от годишния доклад на Европейската сметна палата. Става дума за оценката на административните разходи и по-конкретно на тези на Европейския парламент. Оценката в годишния доклад на палатата за 2017 е положителна. Административните разходи не са засегнати от съществен процент на грешки. Прогнозният процент на грешки е 0,5%. Тази оценка се основава на извадка от 55 транзакции 11 от които са свързани с Европейския парламент. Установихме че 4 от проверените транзакции са засегнати от грешки. Става дума за седем грешки от различно естество. Сред тях установихме една грешка, подлежаща на количествено изражение. Става дума за възстановяването на недопустими разходи за посетителски групи. Останалите 6 грешки не подлежат на количествено изражение. Става дума за слабости при тръжните процедури, незачитане на принципа на ежегодност на бюджета, както и недостатъчни предварителни проверки, както и недостатъчни последващи проверки на фактурите и разходите. Препоръчваме на Европейския парламент да подобри насоките за разпоредителите с бюджетни кредити, за разработването и проверките на критериите за подбор и възлагане по тръжните процедури в контекста на преработването на финансовия регламент. Препоръчваме също така на Европейския парламент, когато преработва правилата за приемането на посетителски групи да подсили процедурата по предоставянето на декларации за разходи, като изисква от групите да предоставят и доказателствени документи, наред с исканията за плащане. Направихме оценка също така и на последващите действия по общите препоръки от доклада от 2014 установихме, че препоръките ни за заплатите и семейните надбавки са до голяма част изпълнени. Що се отнася до препоръките ни от 2014 за засилени проверки, за засилване на проверките по възстановяването на разходите, както и зачитането на процедурите за тръжните процедури от страна на европейските политически партии не бе направен конкретен анализ на напредък. Госпожо председател, господин докладчик, уважаеми евродепутати, оставам на ваше разположение за всякакви въпроси или по-нататъчни разяснения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Започваме с колегата Сасоли. Благодаря също така и на екипа от ГД Финанси на Европейския парламент. Благодаря на генералния директор на дирекцията за това, че отговори на 161 дни въпроси. Добрата новина е, че са по-малко от въпросите в предходната година. Господин Сасоли, благодаря. Благодаря, е, госпожо. Е, благодаря, госпожо председател. Ще се представя съвсем. Ще представя темите синтетично, въпрос по въпрос, като се опитам да ви дам възможно най-богата информация. 1 милиард 900 милиона бюджет за 2017 година. 90% от този бюджет е освоен, 1% е анулиран и така имате представа за добрата свършена работа на прогнозните служби и отличното изпълнение на бюджет от страна на парламента. Този резултат бе възможен благодарение на предварителното финансиране, извършено чрез превод на 48 милиона евро за сградата КАТ в Люксембург и по този начин спестихме 8% лихви, което е наистина една изключително добра операция. Във връзка с сигурността бе необходимо да се подобри охраната на нашите сгради и това ни струва много скъпо успяхме заедно с националните органи на държавите, които ни приютяват, да определим съответните периметри на охрана и по-специално в Люксембург. Улица Вирс, например, бе превърната в пешеходна зона, защото движението по улицата беше фактор на риск за парламента. Освен това, достъпите бяха със засилена охрана вследствие на това, което се случи през 2016 година на входа на Спинели. Така и останалите входове сега бяха с засилена сигурност. От там нататък службата на шофьорите бе включена в е, е, щата на парламента. По този начин има вече по-голям контрол, следователно и е, по-добра сигурност във връзка с вътрешния персонал, а така можем и да дадем по-добри условия на работа на а, е, нашия персонал. 116 шофьора са назначени чрез конкурс. Строителните работи по сградата КАТ продължават без сериозни проблеми. Става въпрос за сградата в Люксембург. Сумите са под 432 милиона, които бяха решени от комисията и вероятно сроковете ще бъдат спазвани. В Страсбург сградата Авел ще ни позволи да разполагаме с повече площ, с повече офиси за депутатите в Страсбург, което е от съществено значение за подобряване на условията на труд. Днес депутатите е, им се налага да споделят известни площи с асистенти и с друг персонал, което не е достатъчно ефективно. Тук в Брюсел отварянето на сградата Мартен също ни позволява да разполагаме с допълнителни офиси. Те бяха необходими, защото Персоналът в служба на депутатите се е увеличил, стъжантите, различни видове асистенти наистина се увеличиха като брой и се налагаше да се намери достатъчно трудово пространство за тях. От гледна точка на информатиката имаше пилотни проекти, които бяха стартирани. Съответната генерална дирекция започна проект с хибриден компютър, с отлични услуги, нова концепция на мобилност, това ни позволява до някъде да носим собствения си офис навсякъде, където сме. Във връзка с офисното оборудване, освен допълнителните места за работа на депутатите, тези места бяха и преоборудвани. Създадахме малки заседателни зали за 8 до 10 души. Тези зали са приети много добре, откакто ги създадохме. Тези малки заседателни зали позволяват на депутатите да се срещат в съвсем ограничен състав с гостите си. Има и малки кухненски пространства, които бяха оборудвани и също много добре се приемат от страна на депутатите. Старата мебелировка бе заместена с по-ергономична, по-ефективна, по-удобна и по-добре отговаряща на изискванията на ползвалите. Освен това, сключихме лизингов договор с дългосрочно изплащане. И това ще бъде неутрална операция от гледна точка на това, че спестихме много средства за поддръжка и поправки. Във връзка с обещетението за общи разходи, това е нещо, което занима една работна група доста време. Прочетох въпросника, отнасящ се до общите разходи. Аз съм бил съпредседател, така че мога да ви го кажа като заместник-председател на такава работна група, която специфично разгледа преразглеждането на това обещетение – в приятата резолюция за бюджета 2017 година относно този въпрос повдигнахме въпроса за отделните сметки и възстановяването на неосвоените суми, непохарчените суми. В предложението си правя следното предложение смесена единна сума – Едната е единна сума, а другата възоснова на документи. Но това предложение бе отхвърлено и аз бях принуден да напусна работната група. Колегата, който ме замести, продължи, но вече с различна позиция по този въпрос. По-голямата част от заместник-председателите, след дискусия в съответните политически групи, за да съгласуват позициите си за работната група. решиха да се изостави позицията ми, която защитаваше тази единна сума. Знаете, че вече бях принуден да напусна заради тази позиция. Нека да напомня във връзка с фонда за пенсиите, че още преди 10 години парламента бе взел решение за следното. През 2024 ще приключи настоящия фонд, съответно ще трябва в този момент да се предвидят необходимите суми, за да могат да се поемат разходите, които сме решили да финансираме. Това са решения, които надявам се няма да ни изправят пред Европейския съд, опитваме се да намерим решения за намаляване на разходите на парламента. Във връзка с парламентарните асистенти, тук също се опитваме да намерим прагматични решения, за да решим проблема с акредитираните асистенти. Въпреки, че вече два мандата минаха, някои асистенти продължават да не са достигнали до 10 годишна стаж, за да получат пенсиите си. За това трябва да правим добра воля. Има различни хипотези на масата в момента и трябва да ги разгледаме всички, за да можем да намерим положително решение. Следващия въпрос за стъжантите. Искам да ви обърна внимание, че ние разглеждаме въпроса за стъжантите последния начин. Общото правило трябва да бъде възнаграждението на работата на стъжантите с определени граници, точно определени граници в времетраенето на стажа, с възможност за подновяване на този срок. Не трябва договора на стажанта да се превърне в нещо като а, пост, постоянен договор, който да замества асистентската работа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин генерален секретар. Имате думата. Благодаря. Мисля, че господин заместник председателят, отговарящ за бюджета, направи много добро и подробно представене. Няма да повтарям казаното от него. Нека само добавя нещо. През 2017 имаше и значително съкръщение на щатни бройки трябваше да съкратим 136 щатни бройки. 60 от тях попадаха в рамките на съкръщаването на персонала с 5%, а 76 щатни бройки бяха съкратени на ниво политически групи. Това също значително се отрази на работата ни през 2017. Благодаря за бележката на Сметната палата за това, че процентът на грешки е несъществен в размер от 0,5%. Председателката, благодаря. През 2017 година, когато съкратихте щатните бройки, съветът явно наруши тъй нареченото джентълменско споразумение. Господин Галвин има думата, за да ни представи доклада си. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря първо на вас, госпожо председател, за възможността да ви представя годишния си доклад за 2017. Финансовият регламент изисква от вътрешния аудитор да предостави на институцията годишен доклад, в който се упоменават броят и видът извършени вътрешни одити, направените препоръки и действията по тези препоръки. Този доклад се отнася до резултата от дейностите на вътрешния аудитор за 2017. В дял 2 от доклада се описва функцията на службата за вътрешен одит, естеството и обхватът на работата й. Описват се също и професионалните стандарти, към които се придържа, както и организацията й. Припомня се, че независимостта на вътрешния аудитор при извършването на одитите се гарантира от европейското законодателство и е препотвърдена утвърдена в хартата на вътрешния аудитор. Там, където са установени възможности или пропуски, вътрешният одит излиза с препоръки под формата на предложения за действия, под формата на постоянен диалог и конструктивни консултации с аудитираната служба. Вътрешният аудитор се стреми към постигането на споразумение с ръководните кадри по същество и по графика на действията. В дял 3 се описват одитите, извършени през 2017. Обяснява се също, че вътрешният аудитор изготвя всяка всяка годишна работна програма на базата на системна оценка на риска за цялата организация. Основната цел на тази оценка на риска е да се даде възможност на вътрешния одит да очертае приоритети при разпределянето на ресурсите. Одитът сега накратко ще се спра върху работата ни през 2017. Одитът на организацията на ГД Комуникации при поканите за журналисти бе част от многогодишната ни аудиторска стратегия за комуникациите. Тези покани за пленарните сесии за конкретни прояви в Брюксел и Страсбург имат за цел популяризиране на дейностите на парламента сред медиите. Целите на одита бяха да се направи оценка на спазването на процеса по организиране на тези покани с регулаторните изисквания. Целта ни бе също да направим оценка и на ефикасността и ефективността на процеса. Признаваме ангажираността на ГД Комуникации за постигането на тези цели. Но може също така, според нас, да се подобри и рамката за управление и контрол. Трябва да се направи така, че възстановяванията на разходи за журналистите да отговарят на реалните им разходи. Следва също така да се работи по системни отклонения от правилата, уреждащи поканите. Освен това, трябва да се подобрят ефикасността и ефективността като плащанията се правят задължително чрез банков превод. Освен това, трябва да има ефикасност и ефективност на процеса за поканите. Във връзка с всички тези проблеми, се споразумяхме за план за действие с 11 точки. Изготвихме го заедно с Генералната дирекция Комуникация. Седем от дейностите са насочени към области с умерен риск, а 4 към области с съществен риск. В рамките на междинната стратегия за одит на основните процеси и отдели работещи по разходи за персонал. Вътрешният одит се съсредоточи върху надбавките по отделни права, по правилника за служителите и условията за наемане на други служители правим положителна оценка на определени мерки, предприяти от ГД персонал за хармонизиране на процеса на вземане на решения. Установихме също така, че има проблеми в следните области подобряване на контрола и метода за извършване на проверки, включително и разрешаването на съществени информационно-технологични проблеми във връзка с системата за управление на персонала. Второ, конкретни процедури за управление и контрол във връзка с правото на надбавка за изна... пребиваване извън страната на происход и дневните надбавки. И трето, специфични процедури във връзка с годишната надбавка с един наставка за пътувания. Споразумяхме се с ГД персонал за план за действие с 20 точки. 12 от тях се отнасят до области с значителен риск, 8 до области с средно висок риск целите на одита на възлагането на обществени поръчки, изпълнението на договори в областта на писмените преводи. Първо, направихме оценка на степента, в която процесът на тръжните процедури е в съответствие с правилата и с принципите на доброто финансово управление. Второ, съсредоточихме се върху това дали проверките гарантират техническото качество на превода, което се изисква от Европейския парламент. Одитът ни потвърди, че е, има спазване на процедурите по договорите, но трябва да има мерки за по-добра организация за тръжните процедури. Трябва по-своевременно да се правят искания за допълнителна информация, както и за по-добра оценка. Освен това, трябва да има и по-добри критерии за възлагане на поръчките. Освен това, трябва да има и мерки за насърчаване на външните изпълнители да подобрят качеството на преводите, включително и чрез, чрез последващи проверки. Освен това, трябва да е по-надежно и изчисляването на реалната пълна себестойност на извършваните от външни изпълнители писмени преводи. Планът ни за действие, договорен с Генералната дирекция, съдържа 6 точки. По Under internal audits information по стратегията ни за информационните системи, основната цел на одита бе да се направи оценка на децентрализираните информационно-технологични дейности. Основната цел на одита бе да се направи проверка на ефикасността и ефективността на децентрализираното планиране, на предоставянето, поддържането и подпомагането на ИКТ решения. За целта направихме проверка на извадка от генерални дирекции. Направихме също така оценка и на ролята на ГД във връзка с звената изпълняващи децентрализирани информационно-технологични функции. Установихме, че децентрализацията на информационно-технологичните дейности е подобрила гъвкавостта. Освен това, децентрализираните звена използват съответните стандарти и най-добри практики, за да подобрят предлаганите решения и да предоставят ефективни подкрепа и поддържане на услугите. За да се възползваме обаче напълно от децентрализацията, трябва да се работи по следните въпроси. Първо, трябва да има по-силен мониторинг на бюджета, разпределен за ИКТ инициативи в рамките на информационно-технологичната програма. Освен това, трябва да има повече гаранции за това, че ИКТ инициативите се реализират на време в рамките на договорения обхват отговарят на необходимите критерии за качество и не излизат извън бюджета. Освен това, трябва да се подобри контролът върху децентрализираните звена. Освен това, трябва да се премине постепенно към договори, основаващи се на конкретни параметри, които трябва да бъдат реализирани. Във връзка с това предложихме план за действие, по който в момента приключваме разискванията с всички засегнати генерални дирекции. През 2017 година направихме, проведохме и две процедури по консултации. Първата процедура се отнасяше до предложението на ГД Комуникации за преразгледана бюджетна номенклатура за дейностите му, което обхващаше много голям брой бюджетни операции. Много малко от тях бяха ясно свързани с комуникационни дейности. Целта на предложеното актуализиране бе номенклатурата да се приведе в съответствие с оперативната реалност подкрепяме предложеното от Генералната дирекция преразглеждане. Излязохме във връзка с това с четири препоръки за представенето, за изготвянето всяка година на план за комуникации, за определянето на техническите разходи, както и за отчитането на пълната себестойност. Втората такава процедура по консултиране се отнасяше до службата за научни изследвания на парламента. Става дума за процедурата за закупуване на абонаменти за библиотеката. Излязохме тук с 6 препоръки. Едната е да се добавят спецификации за придобиването и анулирането по правилата на библиотеката. Освен това, трябва да има и обратна връзка от крайните потребители. Трябва да се прави също по-добър анализ на статистиката за ползването. Следва също така да има класификация на потребителите и продуктите. А що се отнася до последващите действия по дейности, за които има споразумение по докладите ни, направихме анализ на всички такива препоръки, по които е изтекал крайният срок. Двата одита през 2017 година се отнасяха до валидацията на 71 мерки, които не бяха приключили. Успяхме да приключим по 34 от тях. Напредъкът по пет други дейности ни даде възможност да намалим остатъчния риск от съществен на умерен. Броят на де... неприключилите дейности във връзка с значителен риск спадна от 26 на 18. Продължи тенденцията за цялостно намаляване на риска по неприключилите действия. Освен това, през 2017 направихме първата част на одита в областта на поддръжката на сградите и ремонтите. Тази дейност продължи и през 2018. Докладът бе прият на 12 октомври 2018. Ще бъде отчетен в рамките на дейността за 2018 година. В годишния доклад се описва също така и изпълнението на собствената ни програма за контрол върху качеството и подобрения. Оценката от 2016 година констатира, че спазваме на особено високо ниво всички професионални стандарти. Програмата за 2018 година поставя акцент върху по-нататъчни подобрения. В дял четвърти от доклада се описва ролята на аудиторския съвет при контрола върху процесите за оценка и контрол на риска. В дял пети се съдържат заключенията по доклада. Обяснява се как дейностите през 2017 година във връзка с гарантиране на спазването и на доброто финансово управление са протекли в различни оперативни области. И накрая вътрешният аудитор потвърждава, че не е имало отрицателно въздействие върху независимостта му, нито пък, че тя е била ограничена през 2017. Накрая благодаря на аудиторския съвет и на генералния секретар за подкрепата и съветите им през 2017. Оценявам също така и отличното ни взаимодействие с всички звена, разполагащи с бюджетни кредити. Докладчицата госпожа Шмидт има думата. Толкова много похвали бяха отправени към генералния секретар. Би ми се искало сега да застана на по-различна позиция, но това ми е трудно. Бях се договорила за срещи с всички генерални дирекции, тъй като исках да се запозная с ситуацията по места. Мога да ви кажа, че всички генерални дирекции бяха готови да разговарят с мен, всички бяха готови да отговорят на доста критичните ми, понякога отчасти глупави въпроси, Бях, мисля, във всички генерални дирекции и във всички тези дирекции имаше възможност за открита дискусия. Поставих под съмнение много неща на базата на предходния си опит. Имах вече някакви очаквания за това как трябва да протекат или как биха могли да протекат нещата. Навсякъде нези, с които разговарях, бяха готови да се вслушат в мен Направих и много подробни огледи на място. Останах с цялостното впечатление, че се прави опит за откритост и прозрачност, че никой не иска нищо да скрие. Така че наистина мога да похваля сътрудниците ви. С много положителни впечатления останах. При тези свои подробни огледи на място, се сблъсках и с някои неща, които ме навеждат на сериозни размисли. Пример за това е сигурността. Добре е, че сега се повишава нивото на безопасност в сградите, но за мен като човек и като депутат, след разговорите, които проведох с сътрудниците ви, не се очерта ясна, строга стратегия за безопасността. В сила е код жълто и въпреки това човек можеше да влезе с автомобила си в гаража, без да си покаже баджа, например, или документа на автомобила. Мисля, че и това е нещо, което трябва спешно да бъде преразгледано. Не само в Страсбург има отделни пространства за посетителите. Малко съм загрижена, като виждам тези огромни групи от посетители, които се движат из сградите на парламента. Знам, че всички те са акредитирани, но въпреки това ме притесняват. Има и още нещо, към което проявявам голям интерес. Това е шофьорската служба и преходът към електромобили или хибридни автомобили. Интересуваме също така и въпросът за интернализирането на шофьорската служба. И не разбирам е, защо като че ли се отдава предпочитание на шофьори от е, източна Австрия – поне така беше до сега, но като че ли нещата се подобриха, откакто шофьорите са служители на парламента и може да се правят по-засилени проверки за сигурност. Шофьорите, според мен, са с много добро поведение, много са любезни. Не може да се оплаче човек. Задавам си и още един въпрос когато преди почти 5 години за първи път влязох в парламента, бях очудена, че има спортна зала, че има служба по хигиенизацията и супермаркет. Междувременно вече нямаме супермаркет. Има ли планове за отварянето на магазин за хранителни стоки? Не са маловажни тези въпроси и трябва да бъдат обмислени, включително и с оглед на безопасността в сградите ни. Трябва да се запитаме нужно ли е нещо такова или не. Огромен проблем има според мен с ИКТ. Както повечето ни колеги и депутати, и аз използвам устройства на Apple и много често се сблъсквам с големи затруднения. Не мога, например, да си чета имейлите на устройството. Всичките тези въпроси свързани с ИКТ, трябва да ги решаваме сами, като например можем ли да ползваме нещо в електронен вариант или не, можем ли да разпечатваме или не. Знам, че специалистите по ИКТ са малко по-особена категория хора, но и те според мен трябва да бъдат специално обучени, защото първия отговор, който ми дават е не, не, не може, това не е възможно. Ако човек е по-опорит и ги попита отново и отново, ще види, че нещата се подобряват. Но мисля, че има още какво да се направи. Има още много какво да се направи, още повече, че предстоят избори. Това бяха нещата, за които си мислех, докато слушах изказванията ви. Всъщност имах предварително подготвено изказване. Чудесно е, че процентът на грешки е толкова нисък. Със сигурност не ви е било лесно да отговорите на 161 въпроса. Положили сте усилия, отговорили сте подробно. Няколко неща, които ми направиха впечатление – информационните служби на Европейския парламент, например. Една от техните функции е, ако не съм докладчик, да канят в моя полза заинтересовани страни, да ме подпомагат в политическата и законодателната ми дейност. В други държави това може би е така, но не е така в моята държава. Има ли някакъв контрол? Разписани ли са ясно функциите на тези информационни бюра? Или пък може би аз съм пропуснала нещо, не съм попитала? Как се осъществява комуникацията с депутатите? Депутатите ли трябва да се обърнат към тях е, или бюрата имат това задължение да комуникират с нас? Какво е положението и с двете ни информационни бюра? в Великобритания? Предвиден ли е за тях преходен период или ще бъдат закрити веднага? Някои обекти, освен това, се закупуват, други се вземат под найем. Има аргументи за и против, и за едното, и за другото. как подхождате в този случай? Правите конкретна проверка в отделните държави и вземате решение в зависимост от това или пък имате обща стратегия? Един от вас говори по любимата ни тема пенсионния фонд и аз водя кореспонденция с неговия председател. Имате ли идеи за този пенсионен фонд? И сега не се осмелявам да задам и другите си въпроси, тъй като госпожа председателката си гледа часовник. Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, по въпросите за сигурността. Говорихте и за групите посетители, които се движат в сградите на парламента. когато добавяме нова инфраструктура, се грижим за това тя да е изолирана от останалата част от сградата. От парламентариума или от дома на европейската история няма подстъп към централната сграда. Новата инфраструктура в Атриума в момента се използва за посетители, пристигащи с автобус. В бъдеще ще има връзка с заседателните зали, но и тази инфраструктура е изолирана от централната зала. Station Europe, бившата гара, също е изолирана от централната сграда. Информационното ни бюро също какво имам предвид с всичко това? Поетапно правим така, че да има отделен цикъл за посетителите. Тоест посетителите вече да не трябва да се движат в централната сграда. Всички части на тази инфраструктура за посетителите ще бъдат свързани по между си, ще има подстъп към тях отвън, но няма да има подстъп от тях към централната сграда. В крайна сметка решението на бюрото ще е политическо. Ще има атракции извън централната сграда, парламентариума и Дома на европейската история с стотици хиляди посетители, Station Europe с 60 хиляди. Към тях ще се добави новият посетителски център в Атриума. Бюрото ще вземе евентуално решение за това вече да няма подстъп от и към централната сграда. Но това ще е политическо решение. Вече се създават предпоставките за него на ниво инфраструктура почти можем да кажем вече, че посетителските групи се движат извън централната сграда, което се и отразява върху положението със сигурността. Но в крайна сметка решението ще трябва да бъде взето на политическо ниво от бюрото на парламента. Още нещо за сигурността в сградата. През изминалите 10 години постигнахме огромен напредък. Първоначално нямаше готовност да се обсъжда сигурността. Искахме да стимулираме откритост, но трябваше да се получим. Имаше банков обир в банката ни, 200 кюрди штурмуваха сградата на метростанцията пък, там където слизат нашите служители, имаше терористично нападение – за щастие бе засегнат само един наш стажант, тъй като служителите ни обикновено взимат влакчето, което е по-рано. Но използвахме всички тези възможности, използвахме ги последователно, за да се получим от тях. Има все още какво да се направи, например, чрез въвеждането на усъвременен на служебен пропуск, който да не може да бъде фалшифициран. Работи се по този въпрос. В бюрото освен това имаше и оживени дискусии за това дали не би трябвало определени части от сградата само да са отворени, а други не. Имало е, например, происшествия, определени лица просто са влизали в кабинетите на депутатите без да са били предварително поканени или да имат правото за това. Затова и бе въведено тъй нареченото зониране. Има зони с различно ниво на сигурност в сградите. Но и това ще е решение, което ще трябва да бъде взето от бюрото. Благодаря за положителната оценка, която дадохте на шофьорската служба. В отговорите си правим преглед и на разпределението на шофьорите по страни. Вижда се кои държави са най-силно представени. Като цяло, обратната връзка, която получаваме за това си решение за шофьорската служба е много положителна. Бе направена оценка и на последното заседание на бюрото. Решението бе оспорвано. Бе оспорвано в парламента като цяло, но то се оказа правилното решение. На всички наши шофьори е направена проверка за сигурност. Знаем кои са тези хора. В миналото не го знаехме. Шофьорите можеха да се сменят от ден за ден. Не знаехме изобщо кой влиза в сградата. по-добре, разбира се, говорихте за магазините, човек да може да прави малки покупки без да губи много време. Говорихте и за спортната ни зала. Всеки плаща там своя малък дял но мисля, че има смисъл от такива услуги, както за депутатите, така и за служителите, тъй като те спестяват време и се отразяват добре върху здравето ни. По въпроса за ИКТ, винаги има конфликт между откритостта, предоставянето на услуги за потребителите и сигурността от друга страна – зависи от това на кой от двата критерия човек придава по-голяма тежест. До момента винаги сме поставяли акцента върху сигурността. Не е имало и големи инциденти, но това е имало и своето отражение върху предоставянето на услугата за потребителя. Конференцията на заинтересованите страни по време на миналия мандат имаше пилотен проект, по който имаше добри резултати. Става дума за това докладчици да установят диалог не в страните си на происход, а в други държави. Диалог с заинтересовани страни и групи. Това бе един успешен проект. Така се водеха разисквания не само в Брюксел и Страсбург, но и в държавите членки. Пътните разходи за участието в подобни прояви се възстановяват от бюджета ни. Няма нужда вече депутатите да ги поемат, да ги плащат от джоба си. И когато става дума за по-важни доклади, се включват и информационните ни бюра. По въпроса за двете ни информационни бюра в Обединеното кралство, все още няма окончателно решение, но вече се водиха оживени дебати по въпроса в бюрото. Доколкото разбирам, бюрото ни в Лондон при всички положения ще бъде запазено, тъй като и в бъдеще ще е важно да поддържаме тесни връзки с Обединеното кралство. Освен това, там пребивават и 3 милиона граждани на Съюза. А що се отнася до информационното бюро в Единбург, там не бяхме на едно мнение. Тук бюрото ще трябва да вземе решение, но то няма да влезе в сила преди края на преходния период, т.е. преди края на 2020 година. Така засегнатите сътрудници и техните семейства ще имат необходимото време. По въпроса за това дали да закупуваме или да вземаме под найем сгради. Като цяло предпочитаме да ги закупуваме. И тази тенденция се корени в един доклад на Европейската сметна палата от преди доста години. Там препоръката бе да купуваме Придържаме се към нея. Почти 90% от сградния ни фонд е наша собственост. Но разбира се, това води и до разходи за ремонт, които трябва да поемаме. Предпочитаме да закупуваме сгради, както казах, но понякога не можем да намерим подходящи такива, най-вече за информационните си бюра. И тогава сме готови да направим изключение, като вземем сграда под найем. По последния ми въпрос за пенсионния фонд, господин заместник председателят вече взе отношение по въпроса. Аз излязох с предложение пред бюрото през месец март. Бюрото изиска още веднъж активно да се включи правната служба. Изиска също така да се направи анализи на работата на този фонд до момента. И двете неща бяха направени, така че сега е вероятно през декември бюрото да се занимае с въпроса. Това зависи от председателя на парламента, който определя дневния ред. Въпросът е как да се набавят липсващите суми. Тук се намесват и различни рискове от правно естество. Ще видим какво ще реши да предприеме или да не предприеме бюрото, за да намали дефицита по пенсионния фонд. Сега думата имат докладчиците в сянка. Имате най-много по 4 минути, след което ще ви прекъсвам. Госпожа Яла Сендер. Благодаря ви, госпожо председател. От името и на колегата ми, който е докладчик в сянка по този въпрос е, и който се извинява, защото програмата му попречи да бъде тук. Но имам въпроси и към господин Галвин и към госпожа Шмидт. Знам, че е, това помощно гише съществува вече е, именно в помощ на докладчиците и знам, че те са прибягнали до неговите услуги. Е, не знам дали сте успели всъщност да получите такава помощ. В крайна сметка служебната отговорност винаги е сработвало добре. И за това питам тази помощ в какво точно ще се състои? Кой ще работи там? Няма ли да има някакъв вид конфликт на интереси? Просто искам да разбера с каква цел се предлага това помощно бюро. Става въпроса и за самото из изпълнение и за мониторинга и за отчитането. Повдигам въпроса, защото имаме проблем с прозрачността на процедурите. Понякога, като се обърнем към генералния секретар, той ни казва, не това се решава от бюрото, не от нас. Да, предполага се, че бюрото ще го реши, защото има подготовка и след това генералният секретарят всъщност изпълнява. Но можете ли да уточните тази процедура именно? По-нататък, както ни обяснихте, за пенсиите, за персонала, който няма 10 годишен стаж, наистина възниква безпокойство. И въпросът, който възниква е как крайна сметка да можем да въздействаме чрез известна солидарност и дали трябва да решим проблема във връзка с статута, защото тези асистенти може би нямат достатъчно добър статут и ние като депутати трябва да работим за техния устойчив статут – вместо да прибягваме до някакви други решения чрез партийните си групи. А във връзка с административните искания, знаем, че понякога договорите не са били достатъчно добре управлявани от администрацията и за това не ни се иска да бъдем опреквани погрешно. Бихме искали да намерим устойчиво решение на този проблем. Трябва самата институция – да вземе решението, а не да си е, изпращаме топката ни на други. По-нататък не сме много доволни от е, решението, което не беше взето с обратна дата и се хармонизира, в същото време не се прилага по същия начин на останалия персонал. Във връзка с разпределението, не, всъщност на офисите. Ще има офис за депутати и офис и за персонала на депутатите. Аз бих искала да разбера как това ще се въведе на практика. А във връзка с колите. Председателката прекъсва, тъй като става въпрос за 4 минути. Добре, извинявайте. Ще ви отговорим писменно. Мадам Шмидт. Благодаря, госпожа председател, госпожа Смит, госпожа Сасоли, господин Галвин. Уважаеми колеги, искам да благодаря за подробните отговори, които бяха предоставени на въпросите ни. Относно главната характеристика на Европейския парламент за 2017, използването на финансовите ресурси, както и изпълнението на целите за тази година, имат насърчителни резултати. През 2017 година имахме 1 милиард и 910 милиона Има доказателства за доброто управление на финансовите ресурси, така както беше отбелязано от господин Сасоли. Целите и постигнатите резултати са на базата на приоритетите на парламента и добрата подготовка на отговорните органи за бюджет 2017 година. Искам да отбележа няколко основни въпроса. Нещо, което е особено важно за нас, като член на комисия, членове на комисията по бюджетен контрол, що се отнася до одита, към който на който могат да, да се позовават докладчиците, когато изготвят докладите си за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета. Второ, във връзка с подробната информация относно финансирането на Дома на европейската история. През последните години имаше доста предизвикателства. Ние трябваше да използваме подобни ценни активи, за да насърчим изучаването на европейската история и европейската интеграция. Мисля, че може да се увеличи броя на посетителите чрез една целенасочена кампания. Генерална дирекция финанси създаде звено за наблюдение на изпълнението на финансите под прякото ръководство на генералния секретар. Ние приветстваме този подход. Можете ли да кажете нещо повече как това, този отдел споделя информация с Комисията по бюджетен контрол? И на последно място, но не е по значение, искам да поздравя ръководството на Европейския парламент за доброто управление тъй като през последната година имаше доста предизвикателства, най-вече относно сигурността, но не само в тази сфера. Поздравления за доброто поведение. Благодаря ви. Колегата Явор има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз имам три кратки въпроса. Първо, за надбавката за общи разходи. Заместник-председателят Сасоли се спря накратко на този въпрос. Въпреки това, обаче, бих искал да получа по-подробни пояснения докъде са стигнали преговорите, кога се очаква да приключат. Доколкото ми е известно, все още има липса на споразумение между Бюрото на парламента и работната група, която работи по регламента за надбавката за общи разходи. Кога можем да очакваме заключенията на работната група и на бюрото на парламента? Има някои допълнителни въпроси съгласно член 62 от правилника за изпълнение на статута неизразходваните средства от общите разходи трябва да бъдат върнати, дали се изпълнява тази част от регламента. Също по надбавката за общи разходи, че средствата трябва да бъдат държани в отделна сметка, какъв контрол ще се осъществява, по какъв начин ще се отчитат депутатите. На следващо място за киберсигурността във връзка с европейските избори. Знаем, че има сериозни заплахи, че може да има външна намеса в европейските избори чрез кибератаки, както и чрез разпространяване на фалшиви новини и кампании за дезинформация заедно с комисията и съвета, какви са плановете на Европейския парламент да не допусне това да се случи, да защити Европейския парламент от дезинформационни кампании, фалшиви новини и кибератаки. И последният ми въпрос се отнася до законодателният отпечатък. Беше договорено евродепутатите да могат да публикуват на вебсайта на парламента законодателния отпечатък по докладите, по които работят. Аз още не съм виждал ам, на практика как действа този вариант, а, кога можем да очакваме да можем да публикуваме законодателните отпечатъци по докладите, по които работим. Благодаря ви. Колегата Де Йонг има думата. Да, аз също ще спазя обратеното ми време. Благодаря ви много. Благодаря на всички, които ще отговорят подробно на въпросите. Първо, по информационната политика. Това също въжи и за изборите. Вярно е, че Европейският парламент се напълни с е, много компетентни хора, но когато си спомня последната кампания, мисля, че с оглед на е, това, което знаем, наистина има риск. И мисля, че бюрото трябва да е много реактивно, защото има много хора, е, с които не можем непременно да се свържем. Хора, които някакси са в страни от комуникацията – Хора, които се чувстват изключени от европейския проект, хора, които нямат работа. И за това бих искал да знам. Ще се опитате ли да стигнете до всички? Ще се опитаме ли да стигнем до различна публика, например младите, студентите, защото иначе наистина можем да очакваме лоши резултати. По-нататък, във връзка с решенията за освобождане отговорност. Вярно е, че от страна на бюрото, да, има напредък, вебсайт, връзките, за които говорихте, да, явно се правят някои неща. Има вече връзка между личния сайт на депутата и сайта на парламента. Но има ли все пак съществена информация, дори формуляра за законодателния отпечатък, например? Да, трябва да се спази определен брой знаци в доклада, но Генералният секретарият не ни казва. Ето, тук имате формуляр, който ви позволява да посочите точно какви са вашите договори с лобистите. Така че ми се струва, че все още Закъсняваме с някои е, възможни неща. Разбирам, че генералният секретарят е, работи възможно най-добре, но все още няма резултати. На страница 78, например, чета е, отговора и разбирам, че сега се предвижда е, те първа е, напредък, но, например, е, ние бяхме отговорили, че мебелировката е достатъчна. И последно, персонала на институции като Дома на европейската история. Аз искам да знам точно какво плаща парламента на човек във връзка с този персонал. Във връзка с това, което не сработва, да, говорихме за проблемите, които остават с персонала – дали съответният персонал заема съответните места, дали ще предвидите униформи за съответния персонал, дали ще предвидите съответния брой необходими туалетни, дали тези хора, които ще се занимават с изложбите, ще бъдат включени в щатния персонал. Това са минималните въпроси, които трябва да се решат. Мисля, че тук става въпрос за половината заплата на хора, които за същата длъжност ще получат в Холандия. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, господин генерален секретар, че сте тук. Имам конкретни въпроси, свързани въпрос 129 относно пенсионния фонд. Ние запитахме какво е правното основание за този пенсионен фонд, тъй като един експерт по пенсиите ми каза, че това е доброволен фонд, който е, е частен базиран в Люксембург инвестиционен инструмент, за това няма никакви правни ангажименти на парламента в бъдеще да плаща пенсии, когато очакваната стойност на този фонд е по-ниска от очакваната. Може ли да ни запознаете с правния статут на този фонд? люксембургски частен инвестиционен инструмент. Аз ще се изкажа последна също за две минути. Въпрос към колегата Сасоли. Какво смятате по въпроса за по-нататъчните съкръщения по доброволния пенсионен фонд? Освен това, по, по бюджета на парламента трябва да се правят две плащания за пенсии. Първо по приложение 3 за колеги от Италия и Франция. Тези две групи следва да получават пенсии от Европейския парламент. Европейския парламент трябва да доплаща в случай, че там на национално равнище депутатите получават повече. Става дума за тези две държави Италия и Франция. И другото плащане е по доброволния пенсионен фонд. По този фонд парламентът е заплатил на месец и на депутат над 15 000 евро. И сега плащаме отново в допълнение към това плащане. Въпреки, че депутатите ни имат право на пенсии на национално равнище, т.е. стига се до двукратни, трикратни плащания. Как да обясним това на европейските дънакоплаци? В случая става дума за две-три пенсионни схеми, по които винаги е ощетен в крайна сметка европейският дънакоплатец. Господин Веле, благодаря госпожо председател. Първо по въпроса на госпожа Аяла Сендер за тъй наречения Help Desk за освобождаването от отговорност. Той бе създаден или това искане бе представено от вашата комисия, но вече разполагаме с секретарията на комисията, с тематичния отдел в службата ни за научни изследвания също има експерти, затова и не искахме да създаваме допълнителна структура но решихме да обединим дейностите си в този тъй наречен Help Desk в тематичния отдел. Тук се обединяват всички видове информация от различни източници, обединява се и експертен опит. И всичко това може да бъде предоставено на докладчика. Зададохте и въпрос за последващите действия в бюрото. Бюрото е информирано за всички решения, тези на вашата комисия, както и решенията на пленарната зала. Но бюрото на парламента е политическа структура т.е. то прави политическа оценка накрая на всички тези предложения. Господин Сасоли, според мен, много красноречиво и показа какви разминавания може да има в мненията с съответните мнозинства и мълцинства. Даде ви пример с надбавката за общи разходи. И така се вземат понякога и решенията в бюрото на парламента, на базата на мълцинството и мнозинството. По въпроса за акредитираните парламентарни асистенти, Председателят каза на заседание на бюрото, че за да достигнат те необходимите 10 години, за това трябва да се погрижат политическите групи и най-вече депутатите, особено когато липсва още много малко време до приключването на тези 10 години. Освен това, има възможности и за участие в конкурси за подбор на персонал в парламента. Не можем автоматично да удължим договор. Ако асистентът е участвал в такъв конкурс, то сме готови от името на парламента да направим нещо. Но трябва да е имало конкурс, в който той да е участвал. Има проблеми най-вече през 2009. Имаше проблеми най-вече през 2009 година във връзка с смяната на екипа, тъй като не разполагахме с всички документи. Имаше такъв проблем с доклада на Сметната палата за проверката на ГД персонал. Зададохте въпроси за оборудването на кабинетите на депутатите. Бюрото реши от следващия мандат нататък в Брюксел всеки депутат да има възможност да ползва свой кабинет и два кабинета за свои сътрудници, като асистенти или стажанти. Мисля, че това действително е необходимо. Към момента имаме такъв капацитет, най-вече защото пуснахме в експлоатация сградата Мартенс, в която могат да се помещават хиляда души. Бяха освободени и други кабинети, така че ще можем да гарантираме тези допълнителни два кабинета без особени проблеми. Проблеми има в Страсбург, тъй като там не искаме допълнително да закупуваме или да наемаме капацитет. Допълнителният капацитет, който е необходим, ще се разкрие на две трети от зони, които до сега са били използвани от администрацията т.е. ще трябва да си делим пространство с администрацията. Ще използваме и в по-ограничен мащаб контингента на комисията и на съвета. Смятаме, че би трябвало в Страсбург всеки депутат да си има своя кабинет, плюс още един отделен кабинет за служителите си. Това според мен е необходимо. Най-малко от съображения за Поверителност. Господин Али, благодаря ви за положителната оценка, която направихте като цяло. За дума на европейската история Настоящият брой на посетителите е 150 хиляди. Това е един първи положителен резултат. Съгласен съм обаче с вас. Мисля, че има още какво да се направи, най-вече по отношение на посетителските групи. През следващия мандат ще е много важно тясно да си сътрудничим с депутатите и техните сътрудници. Тъй като Дома на европейската история не е толкова видим за тях, ще трябва да им напомним, че той може да се посети от посетителски групи. Има също така и много чуждестранни посетители кои, чието посещения се организират от посолствата, те също могат да посещават дома на европейската история. Има още какво да се направи. Знам, че има стратегически план в това отношение, но можем да постигнем по-добри резултати звеното за Regulatory Compliance на английски. Какъв е контекстът? Контекстът е, че до момента в различни звена се обсъждаха случаи на проблеми, понякога и на злоупотреби решихме, че е добре тези дискусии да се концентрират в едно звено, най-вече за да се запази поверителността им. Защото ако няма поверителност, то може да има последици за съответните служители или депутати, особено когато твърденията по техен адрес са неверни. Затова сега има и отделно звено, така ще има и възможност да се натрупа опит, да се приложи една и съща процедура към всички случаи. Опитът ни за сега с това звено е положителен. Мисля, че сме на прав път. Господин Явор зададе въпрос за общата надбавка за разходите. Господин заместник-председателят Сасоли вече подробно се изказа по въпроса. Работната група приключи своята работа. Господин Таяни на последното заседание на бюрото обяви края на процеса. Някои са удовлетворени от резултатите, други по-малко, но можем със сигурност да кажем, че се работи много усилено в продължение на една година. Накрая бе проведено гласуване по обичайната демократична процедура. Със сигурност обаче ще продължат разискванията. Връщането на неизползвани средства по бюджетните редове. Има информация по въпроса в писмените ни отговори. По въпроса за специалната банкова сметка, 600 депутати междувременно са открили такава отделна банкова сметка и по силата на решение на бюрото това е и действащото към момента общо правило. Зададохте въпроси за мерките ни в областта на киберсигурността. Първо подех инициатива за това да каним специалистите по изборите в държавите членки в рамките на един общ проект за обмяна на опит. Имаше вече такава проява, на която експертите обмениха най-добри практики по темата киберсигурност, най-вече в контекста на избори. Няма да ви изненада, че представителят на Естония изигра активна роля на тази проява, тъй като Естония е много напреднала в това отношение. Много активен бе, мисля, и представителят на Чехия. Тук няма официално европейски правомощия, тъй като изборите се провеждат на национално равнище, но всички трябва на ранен етап да работят по този въпрос и на национално равнище. Дори и ние да нямаме правомощия. А що се отнася до с фалшивите новини, разпространявани от трети страни. Тук с правомощия разполага съответното звено в СВД. Много успешно работи това звено по време на последната бюджетна процедура по инициатива на Европейския парламент. Бяха допълнително увеличени средствата за това звено. Много различни е, генерални дирекции работят по въпроса, включително и нашата ГД комуникация. Зададохте въпроси за законодателния отпечатък. Тук господин Де Йонг в миналото е работил много ангажирано. Докладчик е също по темата. Има сега възможност за документиране на този отпечатък. Не е задължително това, доброволна мярка, е, но има техническата възможност вече за това. В един от докладите на парламента се заявява, че тази информация трябва да се съдържа на сайта на депутата. Има вече инструмент на Transparency International, който може да се използва. Докладчикът обърна внимание на това. Бюрото проведе първи разисквания. Изобщо бюрото работи много активно по въпроси, свързани с прозрач... прозрачността ще им бъде посветен отделен дебат. В отделен дебат ще се върне бюрото отново на този въпрос. Господин Де Йонг зададе въпроси за информационната политика. Попита дали тя е насочена само към младежи или към по-широк кръг от лица по-настоящем в много по-голяма степен, отколкото в миналото, включително и по линия на бюджета, подкрепяме работата на европейските партии. Така гарантираме плурализъм, тъй като партиите, европейските партии обхващат целия политически диапазон чрез много по-високото финансиране в годината на изборите, европейските партии така могат да достигна до много по-широк кръг от лица. На ниво парламент подехме също така и редица други мащабни инициативи. Миналата година председателят Таяни представи сайта в интернет Какво прави Европа за мен? В него се съдържа информация за над 1400 населени места и региони в Европа. За всяко едно, всяко едно от тези населени места и региони има информация по на една страница за това какво прави Европейският съюз за тях. Има също така информация за действията, които предприема Европейският съюз, например за заболелите от диабет, за онези, които обичат да гледат футболни матчове. И така, може би, повече хора ще могат да си кажат, Европейският съюз подобрява качеството ми на живот. Има също така информация за това, какво прави Европейският съюз за кучетата. За много хора кучетата са много важно присъствие в живота им. Ако има информация за това, че Европейският съюз улеснява живота на тези хора, то ще достигнем и до хора, които не са политици, Всичката тази информация е на въпросния сайт. Става дума за над 2000 текста от поне една страница, написани на прост разбираем език. От месец декември нататък ще се задейства както в Android, така и в Apple, тъй нареченото приложение за гражданите. Освен това, на местно равнище може да се осъществи връзка в мрежа с Европейския парламент. Около хиляда граждани вече са го направили. Те ще могат да участват и в обучения в информационните бюра. И тук също така ще бъде включен целият политически диапазон. Господин Де Йонг зададе въпрос за персонала в Дома на европейската история. Имаше въпроси във връзка с това, тъй като някои служители не можаха да се явят на работа и други в резултат от това заявиха, че са прекалено претоварени. Разговаряхме с Мен Пауер. In Ordnung sind. Äh, Господин Хербранди зададе въпрос за пенсионния фонд и правното основание за него. Правилна информацията ви става дума за структура, която функционира по люксембургското право, отделно от Европейския парламент. Зададохте въпрос във връзка с това на базата на какво възникват задълженията на Европейския парламент. Ангажиментите на парламента са закрепени в статута на депутатите от 2009 година. Там има съответната разпоредба. Също така има и решение на бюрото от 2009 година и по-точно от 18 март 2009 година както и от 1 април 2009. Знам много точно тези две дати, тъй като това бяха първите заседания, в които участвах като генерален секретар. В решенията на бюрото а, ясно се признава правното основание. На времето правната служба заяви, че няма възможност за промени, но бюрото направи редица промени и всички тези промени бяха потвърдени от Европейския съд в Люксембург. Това означава, че Европейският парламент може да взема решения по условията и има във връзка с това и различни степени на правна несигурност възникват най-вече въпроси за тъй наречените придобити права, acquired rights на английски. Трябва да се прави разлика между тези права и членове на пенсионния фонд, които все още не са се пенсионирали. Тъй, например, пенсионната възраст бе повишена на 63 години, нещо, което изрично бе потвърдено от Европейския съд. Но в тези случаи трябва да си отговорим на въпроса дали става дума за абсолютно гарантирани придобити права или пък става дума за условия, които трябва да бъдат още веднъж потвърдени чрез политическо решение. Така, мисля, че отговорих на повечето въпроси на председателката на комисията ви. Да, зададохте въпрос също така и за италианските и френските депутати. И тук става дума за положение от миналото, когато все още по статута на депутатите не е била предвидена европейска пенсия – тогава депутатите поне са имали възможност за някакво пенсионно осигуряване, били са засегнати предимно френските и италианските депутати. Трябва да се прави разлика между това и пенсионния фонд. Пенсионният фонд представлява допълнителна възможност за пенсионно осигуряване – въпреки това, Европейският парламент има ангажименти към този фонд. Те са закрепени в статута, както установи и правната служба. Закрепени са също така и в решението на бюрото на парламента от 2009. Това обаче не означава, че не може повече да има промени в условията. Колегата Сасоли. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Генералният секретар отговори изчерпателно. Аз бих искал да ви кажа следното. Когато има правилата, трябва да се спазват. Това ми се струва напълно очевидно. Във връзка с пенсионния фонд нямаме два или три режима. Има един единствен режим, една схема и имаме най-вече е, правни задължения, които трябва да се спазват. Ако те не се спазват, това са законови задължения, то задължително ще бъдем изправени пред Съда на Европейския съюз, а това не можем да си позволим. Решението от 4 ноември 81 е предвиждало действително равновесие между тези, които разполагат с европейска пенсия и тези, които нямат такава. Това засяга 254 депутати – италианци и французи. На времето депутатите от Люксембург са принадлежали към тази категория, но вече не са. Те излязаха от тази схема. И както се спомена, да, съществуват правила, които трябва да се спазват. Решението на бюрото от 2009 година предвижда през 2024 тези задължения да изтекат. Тук не става въпрос за мен или за вас. Не сме взимали ние тези решения, но изтичането е предвидено през 2024 година. Ако това не се спази, ще има наистина спор пред е, Съда на Европейския съюз и мисля, че не можем да си позволим подобно положение. Така че има една единствена пенсионна схема, но има и законови задължения, които трябва да спазим. Мисля, че трябва всички добре да си изясним това, когато взимаме решения, да ни е ясно какви последици имат те, защото след това носим отговорност за тези е, решения – и особено когато те струват много скъпо. Това са разноски, които не можем да избегнем. Съжалявам, че колегата Яво си тръгна, защото исках да отговоря на въпроса ми. Въпроса му за реформата на общите разходи. Трудно ми е да говоря с представители на групи, които в един момент получават положителен отговор, но тук после техните председатели или заместник-председатели гласуват против. При такива противоречия положенията са малко странни. Когато на пленарно заседание се иска нещо, то тогава би трябвало заместник-председателите да бъдат е, убедени в основателността на това искане. Трябва да има по-добра комуникация между председатели и заместник-председатели. Във връзка с тези суми сигурно ще говорим е, за е, следващия мандат, разбира се. Уважаема госпожо председател, дори в случай, в който аз не съм съгласен с определени решения, ако тези решения се приемат така, както пленарното заседание а, го изисква, става въпрос за демокрация. А, ако заместник председателите не са съгласни, а, няма как друго яче да решим нещата, освен а, демократично. Не мисля, че тук става въпрос за философски а, разяснения, мисля, че просто депутатите трябва да бъдат в постоянен диалог вътре в политическите си групи. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожа председател. Може би съвсем накратко по две неща. Искам да отправя да кажа нещо допълнително за сигурността. И съществените положителни стъпки, които бяха предприяти, за да се създаде структура за непрекъсване на, на дейността и функция, свързана с управлението на кризи, както и планиране за непрекъсване на работата в различните отдели. Така че има подобрения в сферата на сигурността, които са допълнени с допълнителни мерки за продължаване на дейността в кризисни ситуации. Въпрос беше поставен и за киберсигурността. Вътрешният одит гледа на този въпрос като един от най-високите рискове, на които трябва да се обърне внимание. за това, планирането ни цели да следим, да аудитираме действията, които се предприемат за гарантиране на киберсигурността, след като се направи първоначален преглед на ИКТ системата. Също структурите, които трябва да бъдат създадени, беше назначен главен специалист по въпросите на сигурността. Това е много положително развитие. Напълно съм съгласен с това да се отдаде приоритет на киберсигурността като сериозен риск за организацията. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Надявам се, че депутатите ще ни отпуснат още няколко минути. Докладчицата има думата за заключение. Много изненадващо наистина, че ми давате думата. Не можах да задам няколко от въпросите си. Ще ви ги зададем писменно, след като сте отговорили толкова добре на 161 въпроса вече. Още няколко в допълнение няма да ви затрудня. Благодаря за ползотворните разисквания. Мисля, че трябва да продължим да държим връзка. Точно така, казва председателката. Ще определим крайния срок и за допъл... задаването на допълнителни въпроси. Да, разбирам напълно, знам, че времето ни изтече, но все пак ми се искаше да кажа, че с оглед сигурност наистина има постигнат сериозен напредък. Имах възможността да го кажа на генералния секретар секретар. Двама от нас получихме все пак писма с опасно съдържание в нашите офиси, така че ние най-добре оценяваме. Във връзка с контекста на фондовете, да, трябва да се огледат докладите, които получихме. Във връзка с бюджета за италианските и френските колеги става въпрос за повече от 2 милиона на година, така че въпросът е наистина важен. И още един въпрос, е, който може би ще обсъдим на друго заседание, за да не отлагаме сега. Е, как виждате въпроса с назначенията и по-специално назначението на генералния секретар на комисията? Как е, виждате перспективата за по-голяма прозрачност и по-голямо равновесие при спазването на процедурите за назначенията на всички е, висши служители. Това е нещо, което силно ни интересува. Госпожо председател, надявам се, че ще можем по-задълбочено да разгледаме този въпрос. Благодаря ви за проявеното разбиране за това, че няма да разискваме това още веднъж. Мисля, че има проблем с генералните директори. Господин генерален секретар, ще се изкажете ли? Ние сме тъй да се каже черната овца. По въпроса за назначаването в момента работим по правила, които са на близо 20 години. Те са от 2000-та година. Всъщност на 18 години са. Председателят Антонио Таяни изиска тези правила да бъдат изменени. И двамата предложихме на бюрото да бъдат предлагани повече кандидати. Освен това, важно е според двама ни да има и представителки жени, тъй като жените са по-слабо представени. Въпросът за присъствието на жените в управлението вече е на дневен ред. Вече има жени ръководителки на отдели, които се назначават от мен като генерален секретар. Междувременно процентът е достигнал 40%. Когато аз стана генерален секретар, беше 23%. Всеки генерален директор трябва да излезе с три предложения. Поне едно от тези предложения трябва да е за жена. Ако няма предложение за жена, то аз си запазвам правото да обявя по-широк конкурс, за да гарантираме представителство на жените. Разбира се, има винаги възможност да се назначат жени с съответните квалификации. Постигнахме напредък в това отношение. Има напредък и на ниво директори, но по-скоро отстъпление на ниво генерални директори. Затова и мисля, че предложението на председателя, което прие и бюрото, а именно да се правят все повече предложения по модела на процедурите за ръководителите на отдели и сред тези предложения винаги да има и жени е едно добро решение. Да се надяваме, че то ще се превърне в официалната процедура още преди изборите по силата на решение на бюрото. Виждате, че водим градивни разисквания по въпроса. Председателката, с това приключихме за днес. Благодаря на господин вътрешния аудитор, на господин Сасоли и на господин генералния секретар. Закривам заседанието. Ще продължим утре в 9 сутринта.